tardes. Reanudamos la sesión. Добър ден на всички. Предлагам да започнем след обедното заседание с точка 13. Син растеж. Насърчаване на устойчивия растеж в рамките на морското дело, морския транспорт и туристическия сектор на Европейския съюз. През ноември координаторите взеха разработи становище по този доклад. Водещата комисия е Комисията по транспорта. Становището беше възложено на господин Салавракус, който днес ще представи проектостановището. И така, господин Салавракус. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, Морското дело, морския транспорт и туристическия сектор са широко обхватна тема, по която синият растеж обхваща всички тези насоки, включително аквакултурите, морската среда, други насоки, които са посочени в проекто предложението за становище. Финансовата криза, разбира се, създава редица трудности, но създава и възможности. Именно за това моето проекто становище се стреми да се впише в контекста на тези ограничения и възможности. По-конкретно аз обръщам внимание на аквакултурите като важен елемент от синия растеж. Те допринасят за подобряване на качеството на живот, като имаме предвид предимствата на синия растеж – развитието на енергетиката и на добивната промишленост в открит Черното море също могат да допринесат за развитието и за намаляване на замърсяването на околната среда и в частност на морската среда. Дейностите следва да бъдат съгласувани в интегрирано морско управление и интегрирано управление на крайбрежните зони. Така ще се осигури развитието на морските басейни в териториалните води на Европейския съюз. Също така е интересно да се отбележи развитието на синята економика, която трябва да се основава на сигурни морски граници – с оглед да се гарантира защитата на морската среда и економическата диверсификация, за което допринася бъдещия Европейски фонд за морско дело и рибарство. Това са основните елементи на моето проекто становище. Готов съм да чуя вашето становище. Благодаря. Господин Майснер. Von Herrn э, Salafrakos und ich bedanke mich dafür. Ich mache ja die... Благодаря за проектостановището. Аз съм докладчик в сянка по проектостановището от името на групата ни АЛДЕ. Много важно е да уловим с рибарската мрежа най-важните елементи на синия растеж и синята економика. Вие съвсем основателно подчертавате възможностите за синергия при съгласуване на дейностите в интегриран комплексен подход към морската политика. Интегрираната морска политика е основата на стратегиите за изграждане на синя економика. Струва ми се, че това е разбирането, което трябва да ни ръководи. На второ място, осигуряването на белтъчини от рибен происход става все по-актуално, като имаме предвид растящите потребности. Това е посочено в точка трета. Подчертавам и обмена на информация и опит, които ще допринесат за успешното прилагане на интегрираната морска политика. Необходим е бюджет за обмен на данни и а, това да бъде от полза за всички в бранша. По точка пета се подчертава значението на бъдещия Европейски фонд за морско дело и рибарство за успешното изпълнение на стратегията. Все още не са уточнени всички подробности от е, този европейски фонд, но несъмнено той ще бъде част от е, синия растеж. В точка 6 съвсем правилно е, вие се позовавате на международните споразумения относно устойчивото рибарство. Добре е тук да посочим изрично и политиката на съседство. И най-сетне крайбрежните региони и устойчивия крайбрежен и морски туризъм в точка 7 са посочени, но мисля, че крайбрежният риболов заслужава да бъде изрично упоменат тук. У нас в Германия крайбрежният риболов, крайбрежният улов на раци са много голяма туристическа атракция и увеличават броя на туристите, които посещават нашето крайбрежие. Благодаря. Госпожа Оуен има думата. Much, Chair, uh, you, uh, благодаря, господин председателю. Благодаря, господин Салаврако, за отличното проекто становище. Много може да се говори за синия растеж. Все още не е съвсем ясно какво е съдържанието на това ново понятие. концептуално не е изчистен а, синият растеж и той би могъл да включва най-разнообразни елементи. Поради това е, е съвсем оправдано да се възприеме един максимално широк подход, както вие сте сторили, новото развитие на стопанска дейност в морето или на дъното на океана може да предизвиква безпокойство. Две трети от моретата и океаните са под национална юрисдикция и за това проучването за нефти, газ, Допивът на генетични е, ресурси е, могат е, да доведат до опасност от експлоатация и на ресурси, които са извън националната юрисдикция. Поради тази причина трябва да се проявява интерес към темата и на международно равнище по линия на ООН, ФАО и други структури международното сътрудничество трябва да се засили по всички тези въпроси. Това има първостепенно значение с оглед на растящото търсене от различни страни по света. Трябва да са много строги правилата за експлоатация на рибните ресурси и на ресурсите, които се намират на океанското дъно с тази оговорка трябва да кажа, че приемам вашето е, становище. В точка четвърта е, вие говорите за сигурните морски е, граници с оглед да се гарантира защита на морската среда, контролът върху рибарството и правоприлагането. Важно е да настояваме на сигурността на морските граници, но от друга страна не по-маловажно е да се засилва международното сътрудничество при възникване на аварии и бедствия, това международно сътрудничество става особено важно. Трябва да мислим и в тази посока. В точка 6 вие говорите за амбициозните международни споразумения относно устойчивото рибарство. Смятаме, че действително споразуменията трябва да бъдат много амбициозни, особено когато трябва да отговарят на изискванията за екологична и социална устойчивост. Вие наблягате на интегрираната морска политика и на пространственото планиране, в точка трета, мисля, че те те първа трябва да се развият в Европейския съюз. По такъв начин ще може много по-лесно да се направи оценка на въздействието върху околната среда за всички дейности и да се види какъв е кумулативният ефект от добивната промишленост, енергетиката, риболова, туризма и всички останали дейности, които се развият в рамките на така наречената синя економика. Така ще ни е ясно какъв ще е кумулативният общ ефект от тях вместо въздействието на отделните аспекти от тази дейност. Благодаря ви за становището и ще внесем някои предложения, за да го доусъвършенстваме. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря ви. Искам първо да, го, да благодаря на а, господин Салавраков за становището. Мисля, че акцентите са съвсем правилно поставени. Опитва се автор също да се увери, че в бъдеще законодателството, което ще се предложи от комисията, ще гарантира отчитането на природните блага и в същото време да отдава значение на устойчивото развитие. Основни предизвикателства също са засегнати, като например природни бедствия, климатични изменения, както и трансгранични престъпления, трафик на незаконни вещества, на хора, на оръжие и така нататък. Всичко това трябва да се засегне, да се отрази. И въпреки, че това не е в нашия ресор, ние сме комисия по рибното дело, мисля, че е чудесна инициативата. Аз ще предложа някои изменения от името на групата си, социалисти и демократи, но мисля, че най-важните моменти вече са засегнати. Рамковата директива за морските райони, морските местообитания – по отношение на енергията и енергетиката, също трябва да имаме предвид, че всякаква стопанска дейност трябва да се гледа от гледище именно и на тези фактори. И накрая искам да подчертая, че е особено важно максимално скоро да е готово това законодателство. Да, знам, че има трудности, ограничени са ресурсите, Мисля обаче, че ако имаме една интегрирана морска политика, ако имаме действащи контролни мерки за транспорта, ще можем да отбележим напредък не само в борбата с нерегламентирания, незаконния риболов, но ще можем да спрем и трафика на хора и на прането на пари също така, да повишим цялостната сигурност. Сега, що се отнася до рибното дело, което е нашата основна задача, мисля, че докладът ще даде много сериозен принос за нашите цели. Искам още веднъж да подкрепя автора на становището, господин Милана. Благодаря, господин председателю. И аз поздравявам господин Салавракос, който успя всъщност да сведе дебатите ни до няколко основни момента. Сега, синия растеж. За съжаление, има един сериозен проблем, който проистича от подхода на комисията. И дори когато ние го обсъждаме, падаме в същия пък в парламента, защото си мислим за, за морето като пространство, през което пътуват стоки. Ние гледаме на него като на елемент на транспорта или а, а, на туризма. А не, не гледаме на него като, за сред, като на среда а, на рибното дело. Комисията по транспорта в никакъв случай няма да се съсредоточи върху биоразнообразието или проблемите на рибното дело със сигурност. Така че мисля, че а, трябва ние а, много настоятелно да отстояваме а, е, нашите е, приоритети. Трябва да видим по какъв начин напредък, който сме отбелязали през последните няколко месеца в различни доклади, това ще се интегрира в синия растеж. Един от примерите за това е пространственото планиране. Въпрос, който засегнахме сутринта. Това е от огромно значение при, си, при синия растеж. Освен ако Европейския съюз не приеме сериозни мерки с а, задължителен характер, да наложи задължение планирането на ползването на морето, няма как, а, как да разработим една надежна политика. На базата на една интегрирана морска политика ще можем да осигурим връзка между а, общностите, които живеят в крайморските райони. И така ще се даде възможност за растеж, за заетост, за интелигентна експлоатация на морските ресурси. Всичко, което каза госпожа Левен е вярно, но без планиране това ще са напразни усилия от чисто академичен характер. Да, полезни ще са умствено упражнение, но няма да доведат до нищо. Затова предлагам, не знам доколко това е възможно, но сигурно ще внеса такова изменение, но предлагам да подчертаем, че ни трябва планиране. Подходящо планиране за, за морските райони, дори и градоустройствено планиране трябва да се интегрират, да се свържат отделни области и местности. Иначе можем да си говорим колкото си искаме и да казваме каквото пожелаем. Трябва да знаем как се ползва морето как се ползва това, което е в морето. Ако това не го постигнем, няма как да е особено розово бъдещето на рибното дело. Така че синия растеж трябва да обхване и хората, които живеят в крайбрежните райони и рибата, която живее в морето. Трябва да запазим биологичното разнообразие, защото рибното дело не е само елемент на биоразнообразието. То също е източник на препитание за хората от съответните общности. Това трябва да правим. Трябва да настояваме и пред комисията да започне да гледа нещата по този начин, да промени подхода си, да, да поеме друг курс на действие и да предприеме необходимите мерки, за да се увери, че отделните а, страни ще предприемат а, мерки по планирането. Следващия оратор благодаря. Благодаря и на господин Салавраков за доклада. Синия растеж и устойчивия син растеж са най-важното нещо. 94% от въглерода на Земята се съхранява в океаните. Изключително ценни са екосистемите в океаните. В такива местности като тресавища, мочурища, блата, в Европа има не, не, не малко такива местности. И, и при мен е, в моя избирателен район всъщност са около 20% от тресавищата в Европа. Там се е, съхранява огромно количество въглерод. И е, много рядко обаче на тези е, местности се обръща каквото и да било е, внимание. Е, изграждат се системи за, за е, извличане на енергия от водата, от вълните и така нататък, но не се, но не се обръща никакво е, внимание на местностите, които задържат въглеродния диоксид. Тези местности са особено ценни и за а, рибата, за определени видове а, риба. Така че да се а, разрушават е изключително непродуктивно. Така че а, синия растеж, акцента му трябва да пада върху устойчивостта. Надявам се, господин Салавракос, да отрази това. Госпожа Майснер. От 2009 година работя по тази тема за една интегрирана политика в морското дело. Аз също съм докладчик в областта на транспорта. И е, разбира се, аспектите за териториално устройство са много важни и аз, за мен е много важно експлуатацията на морето да бъде устойчива. Синия растеж да бъде устойчив, което означава, че трябва да развиваме все още някои аспекти и през 2050 година ще бъдем колко милиарда. 60% имаме пространство с вода, площ, Нали, това са все неща, които трябва да се мисли от сега и да се работи за устойчив растеж на ресурсите за бъдеще. Вие сте абсолютно прави. Това е целта на морската политика да интегрираме рибарството, както и крайбрежния туризъм, аквакултурите. Всичко това са економически сектори, но ние трябва да гарантираме техния устойчив растеж, тяхното бъдеще и хората, с които работя в тази област, комисията Транспорт, те знаят, че всичко това е свързано с морето и ние всички искаме да опазваме околната среда. Благодаря. Благодаря за тази информация и сега комисията има дума. Благодаря. Благодаря на докладчика за Общо взето положителната оценка за нашата инициатива, както добре знаете, това е отправната точка за разработването на най-разнообразни мерки, насочени към разгръщането на потенциала за растеж на морската економика. И един кратък коментар, ако ми позволите – проекто становището, а и в изказванията тук, ударението пада върху устойчивостта. Понеже а, океаните и моретата трябва не само да се проучват и експлуатират, но и да а, се опазват. Мисля, че тази теза е изключително важна. Очакваме становището на парламентарната комисия. Много внимателно си отбелязваме всички изказвания и ви благодаря още веднъж за ценния принос. Благодаря. Благодаря, господин Салавракос има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички колеги за изразените позиции по моето предложение. Естествено, усъвършенстването е академично упражнение. Милиони години живи организми населяват моретата и океаните, много преди да възникне човешкия род – много преди е, човекът да започне да използва морето, да навлиза в него, те са били там. Ето защо ние трябва да е, положим усилия от наша страна, заедно с е, колегата Данелис от Комисията по транспорта. Работихме по много въпроси, за да съгласуваме позициите си. Ние искаме да се подобри състоянието на моретата и океаните. В момента населението се увеличава с много високи темпове. 9 милиарда ще бъдат жителите на Земята, ако не през 2050, със сигурност през 2080 година. С 2 милиарда и половина ще се увеличи населението. И това ще създаде огромни проблеми за всички ресурси, включително морските. Морето е източник на храна, среда за стопанска дейност и ние трябва да го пазим, ако искаме да оцелеем. Независимо от това дали ресурсите идват от морето от туризма, от земеделието. Ние не можем да продължаваме да работим по стария начин. Трябва да определим правила за по-зелено развитие. Госпожа Оуен, ние всички сме зелени по сърце, понеже е, движението на зелените започна като движение на група активисти. Сега се превръща в повеля на деня. Всички вече осъзнават опасностите за околната среда, за качеството на живота, ако щете за оцеляването ни. Опитал съм се да откроя най-важните въпроси в проекто становището. Не съм се стремил да изброявам мерките и дейностите, които са необходими в тази връзка – Умишлено съм се придържала към максимално общи формулировки, за да можем да включим и други елементи в хода на натрупването на практика по прилагането на законодателството. Готов съм да приема всякакви предложения за изменения. В нашата парламентарна комисия винаги чувствам дружеска атмосфера и желание за сътрудничество. Почувствах ги и днес. Мисля, че ще бъде ценен принос всичко, което вие предложите. Благодаря, господин Салавракос. Приключваме с обсъждането на Становището. Крайният срок е 27 март, 12 часа за внасяне на измененията. 27 март. Така преминаваме към следващата точка 14. Изменение на регламента 2187 от 2005 година на съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белтите и протока Йоресун. Имаме представител на комисията. Докладчик по тази тема е господин Гробарчик. Имаме първоначално обсъждане. Първо давам думата на господин Гробарчик. Благодаря, господин председателю. Регламентът, който би трябвало да обсъждаме, нашата парламентарна комисия се съсредоточава върху техническите мерки, предложени от Европейската комисия в рамките на общия регламент – и те се отнасят до района на Балтийско море, Белтите и протока Йоресунд. За да бъде съобразен текста на регламента с нормите на договор от Лисабон. В предложението са посочени делегираните актове и правомощията, които ще бъдат предоставени на Европейската комисия. Ако погледнем основния регламент обаче, във връзка с техническите мерки, за които говорих и на предишно заседание на комисията, когато обсъждахме регламента, не мога да не посоча изхвърлянето на улов, сегментацията по отношение на риболовните съоръжения. Индустриалния риболов и максималния устойчив улов. Всички тези елементи са включени в доклада, защото смятам, че те трябва да бъдат обсъждани и формулирани по начин, който ще е полезен за поминъка на рибарите от една страна и от друга страна ще се гарантира опазването на околната среда. Ето в тази посока следва да работим. Ако се вгледаме в състоянието на опор и доклада на Улрике Родост, който има първостепенно значение за бъдещето на общата политика в областта на рибарството. Моя доклад по техническите мерки на пръв поглед изглежда прибързан. Той изпреварва като че ли събитията тъй като първо трябва да се изясни как ще изглежда опор в бъдеще и след това да се види какви са техническите мерки, които ще бъдат приложени в Балтийско море, е, района на Белтите и протока Йоресунд. Изхвърлянето на улова и сегментирането са проблеми, по които много трудно могат днес да бъдат взети решения с задължителен характер. Имаме и други доклади по многогодишните планове, но всички те ще се озоват в фризера на съвета, защото на съвета те по никакъв начин не могат да допаднат. С оглед на тази опасност предлагам изменение на регламента за техническите мерки, като напълно съзнавам, че първо общата политика трябва да придобие ясния си а, облик и след това а, ще проистъкат и техническите мерки. Благодаря сега. Давам думата на комисията. Не, извинявам се. Заповядайте. Искам... Е, Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин Гробарчик, за вашето изказване. Вие говорите за строго съобразяване с нормите на договора от Лисабон. Не мога обаче да не отбележа, че са необходими спешни мерки сега, а в последствие, когато се уточни съдържанието на опор, ще се наложат по-нататъчни изменения, които ще проистичат от изискванията за товарене и разтоварване. Член 12 по-конкретно изисква изхвърляне на всички екземпляри, които са под определен минимален размер. В приложението са дадени всички подробности относно риболовните мрежи и референтните размери с оглед на защитата на рибните запаси. Надявам се, че комисията своевременно ще излезе със своето предложение, за да избегнем проблеми с забраната на изхвърлянето на улов в Балтийско море? Благодаря. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I will try to respond. Uh, indeed, uh, you know better than me. Благодаря, господин председателю. Тристранните разговори по основния регламент са в ход, както много добре знаете. Основният регламент ще бъде изменен в резултат на този е, триалог и след това основният регламент ще влезе в сила с измененията. В момента нашето предложение, по което работим в Генералната дирекция по морското дело, е да видим а, кой е списъка законодателни актове, а, които се нуждаят от преглед. Регламента за техническите мерки в Балтийско море е в този списък. Разтоварването на улова и изхвърлянето на улова трябва а, да бъдат предмет на уеднаквен подход навсякъде, включително и в Балтийско море. В момента правим преглед на всички действащи нормативни актове и изготвяме предложение. Все още обмисляме как да стане това, примерно с един универсален регламент, регламент от типа Омнибус, в който да се въведат единни изисквания за разтоварването и изхвърлянето на улова във всички морски басейни, включително Балтийско море. Докладчикът господин Гробарчик съвсем основателно изтъква, че е малко рано да започнем с промени само единствено в района на Балтийско море. Но тук се поставя по-ограничена цел за съобразяване на регламента с договора от проекта Лисабон, призовавам членовете на комисията да подкрепят становището на господин Гробарчик. Чудесно, ако няма какво да се добави, продължаваме с следващата точка от дневния ред, точка 15 достъп до генетични ресурси и справедливо равноправно споделяне на ползите, проистичащи от тяхното използване в Европейския съюз. Най-напред ви предлагам един обмен на мнения е, с докладчик господин Хътън и след това комисията ще вземе думата. Господин Хътън. Е, президент, Благодаря. Господин председателю, Извинявам се, че не бях тук, когато комисията направила изложението си. Днес е било много полезно преди да пристъпим към доклад членовете на комисията да споделят своите бележки и да зададат въпроси на комисията. Във връзка с протокола за достъпа Изподелянето на информация връзка с генетичните ресурси. Естествено, тук говорим за последици за рибното дело, ако има такива. И съответно обособяването на области, където е важно да се обърне внимание на риболова и на управлението на, риболовното, на риболовните възможности. И не само риболова, също и аквакултурите, там също може да има последици от този протокол. По отношение на съхраняването и задържането на данни за биологични ресурси, е много важно да се уверим, че протоколът правилно управлява нивото на съхранение и на споделяне на а, тези данни. Трябва да се, трябва да се зачитат правата, съвременните права на отделните страна и на хората върху биологичните и генетичните ресурси. Генетични ресурси, които са извлечени от биологични източници. Така че да, определено е много важна темата. Нещо, което не е особено ясно, за мен поне, и което искам да задам на комисията, отчасти са свързани с въпроси, които вече съм задавал на първото представяне на протокола. Има изискване страните по протокола което са всичките държави членки, да имат една централна точка за контакт от която да се управляват отговорностите. Комисията каза, че предвижда създаването на една централна обща европейска такава точка за контакт или контактен център, която, който център няма за цел да замени националните центрове, а, а да съществува отделно. Не ми е съвсем ясно какво ще прави този център спрямо държавите членки или в сравнение с държавите членки, дали няма да имаме дублиране на дейностите. После географски обхват е друг въпрос, който зададохме предния път. Тук пак трябва да се види доколко, как това ще се обвърже с свободните економически зони. Изключителните економически зони, извинете. И, и, и докъде се простира, се, простира суверенитета на държавите членки. Какво смята комисията за, по този въпрос? За сега това са въпросите, които бих искал да задам. Ако има някои други колеги, които искат да добавят нещо към моите въпроси, моля да го споделят. И после накрая ще се радвам да чуя какво има да каже комисията. Благодаря. Благодаря, господин Хатън. Е, страхувам се, че нямаме тук представителя на комисията, който отсъства в случая и съответно няма да може да го чуем. Е, за това казах, че трябва да се спазват часовете. Има три точки в дневния ред, затова комисията ще трябва да се съобразява с това. Но, може би малко по-бързо действаме. А, е, няма ли никой, който да иска да вземе думата? Никой от депутатите. Еми добре, след като не е такъв случая. Ще приключим с тази точка. Наистина съжалявам, че не можах да чуя комисията по този въпрос. Съмнявам се, че... Но може би за бъдеще ще имаме възможност да ги чуеме. Може би не внимава точно какво става, но в интернет могат да видят какво е станало, нямат извинения, виждат как а, е, а, е, протичат дебатите. Те имат достъп до интернет, съжаляваме господин Хътън. Благодаря на всички от вас. Така приключихме дневния ред. Така че утре в 9 часа координаторите ще бъдат на заседание. Благодарим и на преводачите. Благодарим ни.